Shall we start? Okay. Ladies and gentlemen, please take your seats. Дами и господа, ако обичате, заемете местата си. Какво сега? Смесена парламентарна група за контрол? А, съвместна група за парламентарен контрол ние <laughs> викаме СГПК. Или група. Местна група за парламентарен контрол. Вчера бях много бясна. Уважаеми колеги, добре дошли на втория ден на конференцията ни. За съжаление, господин Мораес и госпожа Луега днес не могат да участват, тъй като имат важни ангажименти в столицата на Австрия, Виена. Господин Диас Демера, заместник ръководител на делегацията на Европейския парламент в групата СГПК и бивш докладчик за Европол, днес ще ги замества. Добре дошъл на господин Диас Демера. Ще съпредседателстваме заседанието. Надявам се добре. Казвам се Кристиан Бухман. Председател съм на Комисията по европейски въпроси на Австрийския федерален съвет в Австрийския парламент. В миналото съм бил министър на регионално ниво. Уважаеми колеги, Днес имаме пълен езиков режим с изключение на малтийски и шведски. Нека ви уведомя също така, че по време на днешните разисквания на тройката бяха взети решения, за които искам да ви информирам. Тройката председателства предложи в е, правилника да бъде прилаган от групата СГПК и съответните членове ще могат да присъстват спрямо, по, спрямо разпоредбите за Европол. Срещата на управителния съвет на Европол. Те ще е, присъстват е, като наблюдатели. и е, съответно ще докладват на управителния съвет в писмен вид. Предлагаме господин Цветанов да заеме тази толкова важна функция и е, искам да попитам някой възразява ли. I see none, so we can uh, proceed and... Uh, Няма възражения. Приемаме, че господин Цветанов е избран като, нас, е, е, като наш представител в управителния съвет. Уважаеми колеги, пристъпваме към е, работа по дневния си ред. Първо е предвидена размяна на мнения с помощник надзорника за защита на данните европейския помощник надзорник за защита на данните. Преди да му дам думата за уводно изложение, нека ви разясня как ще протекат разискванията по тази точка от дневния ред. Те ще протекат по същата процедура като вчера. Първо ще се дава думата по на двама членове на национални парламенти и на един член на Европейския парламент до пълното изчерпване на списъка с желаящи да се изкажат. Онези, които искат да се изкажат, моля да попълнят картите за заявка за изказване по съответната точка от дневния ред и да ги дадат на разпоредителите. А разпоредителите ще ги донесат тук на трибуната. Списъкът на желаящите да се изкажат ще се състави в зависимост от последователността, в която постъпват картите тук както членовете на националните парламенти, така и членовете на Европейския парламент имат карти за заявка за изказване с съответния цвят. Предлагам да се изказваме в рамките по на максимум две минути. Независимо от броя на изказващите се, ще следя за спазването на времето за изказване, за да могат всички да могат да вземат думата. Сега давам думата на Европейския помощник надзорник за защита на данните, господин Вивюровски. Имате думата за 10 минути. Благодаря, господин председател. Искам да благодаря за това, че имам възможност да присъствам на вашето заседание и да ви уведомя за това какво се случва с надзорническите функции на Европол. А, ние сме надзорник за личните данни на европейските институции, съответните агенции по отношение на закрила на личните данни. Освен това, 28 са различните режими на национални нива в такъв смисъл. Затова ролята на европейския надзорник е да контролира и какво се случва и на европейско ниво, и как се изпълняват съответните задачи от националните органи за защита на данните. Те всички, а също и е, всички органи, които имат права да изпращат данни на Европол. От 2017 година Европейския надзорник е, осъществява пълен надзор над Европол по отношение на данните. Е, нашето сътрудничество е много плодотворно и на управленско ниво, е, и с управителния съвет, а и на практика, т.е. хората, които имат задачи на място. През май проведохме една оперативно посещение, след което започна реалната работа на практика. Осъществихме две проверки по отношение на процедурите. Първата беше след последното заседание на вашата група, а втората проверка бе извършена миналия месец и все още оформяме. Също така на два месеца се срещаме с Европол Съвсем скоро имахме такава среща, реално вчера, тук в Брюксел. Поддържаме по този начин контакти с Европол и е, наш персонал редовно пътува до Хага, за да се обсъждат въпроси и нови проекти. както и да осъществяват контакти с хората, работещи на място. Много плодотворни са контактите ни на високо ниво с Европол. Европейския надзорник прие директора на Европол през юли. Най-важните неща, които в момента ни занимават, са проверките и сътрудничеството на място. Първата проверка бе извършена през декември 2017. Тя покриваше правни проверки, технически проверки и проверки на административните данни. Тоест, за последната проверка а, осъществихме контрол над оперативните дейности. Най-важно е всъщност техническия и правен анализ е, по отношение на Европол, който извършихме е, за приемането на данни, за оперативни. Е, също така имаше два проекта за оперативен анализ по отношение на трафик на хора и хероин, а също и за данни. Техническите проверки включват мониторинг на начин на управляване на информационната сигурност и всички права и разпоредби и практически решения за е, запазване и, и, на данни. 45 препоръки бяха формулирани, голяма част от тях е, технически и чисто корективни. Имаше и е, така предложения за промени, но не установихме Нищо, което да ни кара да е, започнем официално е, разследване, каквито правомощия имаме като европейски надзорник. Е, нашите препоръки се, е, са обекти на е, контрол. След това през май направихме втора проверка Тя се отнасяше главно до информационните системи на Европол за обработка на данните, включително за непълнолетни лица и е, проверки на приемните центрове, както и проекти за анализ е, на данните на пътуващи. От техническа гледна точка огледахме управлението на е, регистрите, сигурността, и валидирането. Административните данни този път проверките бяха по проверките за набиране на кадри и селекция. В момента изготвяме доклад по проверката и препоръки. Следващата стъпка за нас е планираната проверка в края на 2018 по програмите за проверка на финансиране на терористична дейност. Там Европол също има своята много важна дейност. Друга част от нашата работа, свързана с надзора на Европол, е задължението да организираме сътрудничество между националните органи за защита на данните. Това вършиме предивно в групата за сътрудничество. Тя е, е съставена от Европейския надзорник и съответните представители на националните власти за защита на данните. Излизаме с становища. Това сме го направили по няколко правни актове, които в момента се изготвят. Говорихме за това в София. Излязохме с становище за сътрудничество с чужди партньори. Става дума за Европол, сътрудничество на Европол с чужди партньори. Започваме преговор с Алжир, Египет, Израел, Йордания, Марокко, Тунис и Турция за евентуален обмен на данни. Както казах, това бе обсъдено на срещата ни в София. Мандата за преговори, който бе прият от съвета, от части включва препоръките, които формулирахме ние като европейски надзорник на данните особено, що се отнася до списъка на съответните власти, национални власти и задължението да бъдат очертани съществуващите ограничения за данните на национално ниво. May, uh, that... И също режима на прекратяване или замразяване е свързано с данни. And last but not least, uh, the, uh, as I said... И е, съвсем не е най-маловажно. важно имаме становища по няколко европейски проекта. Е, това е, е проекта за сътрудничество между Европол и Фронтекст. Излязохме с становища, също и за обмена на информация между двете цитирани институции. Също така, в дек... през декември го направихме. Също така излязохме с становище за ролята на Европол за обработката на данни от ICAN е английското съкръщение. На международно ниво. Работиме също и за сътрудничество с е, международните звена за финансово е, разузнаване. През е, юли изготвихме това становище и то е също част от работата на Координационния съвет на Европа. Някои от задачите, които свършихме на най-висше ниво и на юридическо ниво и на, и на техническо оперативно ниво имаме много добро сътрудничество с Европол. Нямаме никакви съмнения по отношение на начина на организиране на техните информационни системи и процеси. Много са моментите, в които задаваме въпроси по процедури, които вече действат или току-що са започнали да действат в Европол, но мога да кажа, че техните отговори винаги са удовлетворителни и е, те са готови да търсим и да намерим решения, дори е, и това да е, налага допълнителни инвестиции от тяхна страна. Благодаря, че си спазихте и времето. Благодаря и за вашата презентация. Господин Диас Демера има сега думата, за да председателства дебата. Благодаря, господин председател. Искам да благодаря на господин Вибровски за презентацията. И Давам думата на господин Грулич от Чешката република. Dobrý den, и панове. не Nejdřív bych předeslal, Че... Eh, Добър ден, дами и господа. Нека да заявя, че Чехия няма изключително големи амбиции към настоящата група, но е странно, че ние не можем да изберем представител в е, управителния съвет на Европол. Три години е, отделихме да изготвим правилника – и сега се оказва, че дори не можем да дебатираме този въпрос. Струва ми се странно това. Господин Горолич. В момента е, разглеждаме определена тема от точката на дневния ред, е, която е свързана с дейността на Европейския надзорник по данните. А що се отнася до въпроса, който вие повдигнахте? Имаше три различни варианта, предложени и обсъдени е, в тройката председателство. И с председателят Бухман, когато започнахме заседанието, всъщност е, коментира този въпрос. И ви предлагам да консултирате член 14.4, където се съдържа отговор на вашия въпрос. Господин Катирос от Кипър има думата. Благодаря. По отношение на резолюцията на Европейския парламент, която бе приета през юли за започването на разговор за обмян на данни между Европол и трети страни Йордания, Турция, Израел, Египет, Алжир и други, в, така, с цел борба с тероризма и организираната престъпност – ние подчертаваме колко е необходимо да се направи оценка на риска по отношение на този обмен на данни. Искам да задам въпроса. Комисията е, дали сте наясно, комисията смята ли да направи анализ на последиците? Нека да повторя е, опасенията, които вчера моят колега Димитриус е, формулира. Ние имаме много сериозни резерви е, в това Турция да се включва към средиземноморските страни. С тях е, сигурно ще имаме споразумение за обмен на лични данни. И е, мога, настоявам отново, че е, нивото на защита на личните данни в Турция е много ниско и Турция отказва да сътрудничи с Кипър също. Muchas gracias, señor Getiros. Es una cuestión bien importante. Благодаря, господин Хатиров. Действително, темата е много важна. Ще чуем и представителя на Европейския надзорник на данните. Сега представителя на Франция. Благодаря, господин председател. Много прост въпрос по отношение на преговорите, които се провеждат между Европейския съюз и трети страни за обмен на лични данни между тези страни и Европол. Бих искала да попитам да ни е, обясните какви гаранции се предвиждат, така че тези трети страни да не злоупотребяват с тези лични данни и да не ги предават на други страни. Кой орган ще се заеме именно с е, организацията на контрола на тези данни? Страните членки, които в края на кращата притежават тази информация и я подават на Европол, могат ли да се противопоставят определен тип информация да не бъде предавана на трети страни, ако тези страни не дават гаранции за върховенство на закона? И освен това, Европейската комисия не отива ли твърде далече в така желанието си за сигурност, когато сключва споразумения за полицейско сътрудничество с трети страни, които далеч не спазват основни права? Благодаря. Господин Вивировски сега има възможност да отговори. Благодаря, благодаря за въпросите. Ще се опитам да отговоря едновременно, защото всъщност отговорите са много сходни. Нека да подчертая, че надзорник, Европейския надзорник за лични данни е, представлява Европейския съюз. Ние не представляваме комисията. Ние, разбира се, осъществяваме надзор и на дейността на комисията и когато и излизаме с становища и за нейната дейност. Мога да кажа, че сме свидетели на това, че от страна на Европейската комисия се налагат много ограничения по време на преговорите. Естествено, необходимо е да има различни видове, типове сътрудничество с страни извън Европейския съюз подчертавали сме и на предходни срещи, тук не става а, въпрос за това да се изпращат лични данни на европейци извън Европейския съюз. А, просто имаме нужда от данни от страните, с които си сътрудничим. Европейския съюз и комисията, и съвета, и Европейския надзорник за лични данни, а и Европол са наясно, че в тези 8 страни положението е напълно различно. Така че не е възможно да подхождаме еднакво към тях. Извършва се анализ на това как се опазват там данните и този анализ трябва да бъде много прецизен. Как точно се осъществява това? какви са евентуалните е, граници, които можем да формулираме за обработка на лични данни. Разбира се, ние можем да имаме доверие на нашите външни партньори, но дори да съществува това доверие, би трябвало да има официално споразумение, официални решения, застъпени в е, това споразумение с трети страни. После, всичко, което е записано на хартия, трябва да се прилага на практика и това е най-трудният аспект и за комисията, и за Европейския надзорник на личните данни. Опитваме се да оценим как стоят нещата във всяка отделна страна. Като гледаме списъка на тези страни, им, сред тях има страни с добър режим за сигурност и контрол за обработка на личните данни, като например в Израел – има други страни, които са нови за тази седма, но те поне имат е, орган за охрана на личните данни, Марокко, например. А, Турция и Тунис са от страните, които току-що започват. Там няма. В Ливан няма орган за защита на личните данни. И в Египет и в Нигерия също. Така че положението е много различно. Що се отнася до законодателството, в Турция има съвсем нов режим за защита на личните данни на базата на много стари примери от е, европейско законодателство от преди 20 години. Така че нека аз да не правя аз лично оценка на политическата ситуация в Турция – е, там съществуват действащи закони. Това, което ние установяваме и от страна на комисията, и от страна на съвета, е, че подходът е много деликатен. Подходът към е, тези споразумения, които са необходими на Европейския съюз и на Европол. Много е, са опасенията по отношение на практическите решения за използване на тези данни като надзорник за личните данни мога да кажа, че ние се опитваме да оглеждаме всички анализи, извършени от комисията и от Европол и следим дали тези анализи са направени по съответния начин. Председателят, благодаря ви. Нека сега дам думата на виден експерт от областта на защитата на данни, Таксел Фос. Благодаря ви, господин председател. Що се отнася до въпроса за данните, той се обсъжда много оживено тук. В сила е директива 2001, която бе актуализирана. Тук се съдържат разпоредби за Европол и Евроюст, които също бяха актуализирани – Питам се, не е ли достатъчна тази нормативна уредба, за да могат и правоохранителните органи да разполагат със съответните правомощия? Не са ли достатъчни принципите, които са залегнали в тази нормативна уредба? Едно е да получаваш данни, друго е да предоставяш данни но мисля, че на базата на действащата нормативна уредба вече трябва да сме излезли на етап, на който без да се ограничават допълнително свободите, да има основание за Европол, за разумна, добра работа. Не знам дали и вие гледате на нещата по същия начин. Постоянно се позоваваме на защитата на данните, ограничаването на защитата на данните при правоохранителната дейност. Но не това е правилният подход. Затова и променихме нормативната уредба и смятам, че на базата на тази изменена нормативна уредба Европол от тук нататък точно ще знае на кого може да предоставя данни, ще бъде наясно и за това как да обработва данните които получава. Прави се разлика, нека разясня още веднъж, между административни и организационни данни, както и данни за целите на правоохранителната дейност. Така търсехме начини да се дадат възможности за правоохранителна дейност. Според мен, така приетата изменена нормативна уредба към момента е достатъчна. Достатъчна е що се отнася до защитата на данните на ниво Европол. Европол от тук нататък ще е наясно с това какво трябва да прави за защита на данните. Едновременно с това върху Европол се упражняват контрол и надзор. В рамките на този контрол и надзор до момента не са били установявани недостатъци. Мисля, че така можем да приключим работата по този въпрос на ниво Европол. Ще можем да оставим Европол от тук нататък спокойно да си върши работата, тъй като е на лице и съответната нормативна уредба за целта. Благодаря, Аксел. Изслушахме трима членове на национални парламенти. Сега ще дадем думата на друг представител на Европейския парламент, госпожа Киничи. Благодаря, господин председател. Искам първо да се извиня Не можах да дойда на време, тъй като участвах в друго заседание, на което обсъждахме много деликатен въпрос. Въпроса за оперативната съвместимост на ИКТ системите. С това са свързани нови предизвикателства, включително и за Европейския надзорен орган за защита на данните. Защо? Защото при оперативната съвместимост се обработват огромни масиви от данни – както и защото е трудно да се координират и уеднаквяват различни системи. Трудно е също така да се координира и надзорната дейност. Имам един въпрос към вас. Как според вас Европейският надзорен орган за защита на данните ще може да се справи с всичко това? Имам предвид най-вече съдебното и полицейското сътрудничество – Как ще се отрази оперативната съвместимост върху работата на групата за съвместен парламентарен контрол? Когато става дума за оперативна съвместимост, трябва да вземем предвид и последиците от този нов механизъм. Председателят благодаря на Катарина. госпожа Митър от Германия. Допълващ въпрос. Става дума за обмена на данни между Европол и Фронтекс. Казахте, че се провеждат консултации по въпроса. Доколкото знам, има проблеми във връзка с обмена на данни между двете структури. Предстои да се увеличат много значително функциите на Frontex. От това ще проистъкат и по-големи масиви на данни. Същото въжи и за Европол. Европол ще разполага с повече правомощия, най-вече по отношение на незаконното превеждане на хора през граница. От това ще възникнат и проблеми с обмена на данни между двете структури. Може ли да кажете нещо повече за хода на консултациите по въпроса? una pregunta muy... Председателят Изключително интересен и уместен въпрос, госпожо. Господин Павянен от Финландия за две минути. Благодаря, господин председател. Искам да благодаря на изказалите се до тук за добрите им изказвания. Директивата за защита на данните се прилага на национално ниво във всяка една държава членка. Когато говорим за защита на данните, сме наясно, че положението в държавите членки е различно. Това бе посочено от помощник надзорника за защита на данните. Какво трябва да постигнем? Трябва да бъдат въведени уеднаквени стандарти във всички държави членки. Трябва да има някакво сближаване помежду им може би биха могли да се координират най-добрите практики на ниво държави членки, да се координират на ниво Европейски съюз, тъй като в момента има разлики между държавите членки. Председателят, благодаря ви. Нека сега дам думата на господин Елисън от Европейския парламент. След това ще дадем отново думата на господин Вивюровски за отговори. Благодаря, господин председател. Искам да благодаря на помощник надзорника за защита на данните за изказването му. Имам няколко въпроса. Първо, трябва да зачитаме суверенитета на държавите членки, що се отнася до върховенството на закона. Във връзка с това имам въпрос за това как се разпределят функциите между Европейския надзорен орган за защита на данните и националните органи за защита на данните. Според мен е важно държавите членки да продължават да притежават информация и събирането на данни да се ограничава в рамките на целта. Държавите членки трябва да могат да решават на кого да подават данни и при какви условия. Ако се спазва този принцип, Европол може добре да изпълнява функцията си на посредник. Прави това вече от години, но трябва да се вземат предвид и да се уважават разликите между правните системи на държавите членки. Председателят благодаря. Господин Вивюровски има думата. Благодаря ви за много важните, много подробни въпроси. Нека започна с едно общо допускане, една по-обща оценка. Става дума за нормативната уредба уреждаща обработването на лични данни на ниво Европол. Явно тази нормативна уредба е много силна и много широко обхватна. В някои области може да има нужда от корекции. Вече се обсъди въпроса за агенциите, когато се обсъждаше Европейския регламент за защита на данните. Тогава се запитахме дали трябва да въведем една и съща система за всички европейски агенции или да предвидим някои по-специфични разпоредби, като например за Европол. Европейския надзорен орган за защита на данните анализира системата, която е в сила за Европол от две години насам. Установи, че това е една много надежна система, която е пригодна за целите на работа на агенцията и че трябва да продължи да има по-специфични правила за Европол в сравнение с останалите европейски агенции. Съгласен съм с господин Фос за това, че системата е надежна и добра вероятно само ще трябва да се коригира в бъдеще. Ще трябва ли да оставим прилагането в ръцете на Европол? Да, ние и сега го правим. Оставяме практическата страна на нещата на Европол, но ще трябва да се вземат предвид и предложения за нови решения, най-вече във времена на големи промени, като промените в областта на ИКТ системите. Знаем, че Европол предприема много промени във връзка с промените в ИКТ системите. Това се прави и в други подобни агенции. Опитваме се на Европол да помогнем на Европол да прилага тези промени на практика. Друг е въпросът за предаването на данни на трети страни. Мога да ви уверя, че европейските агенции, органите на Европейския съюз, включително и Европол, проявяват интерес най-вече към това да получават данни от трети страни. Няма проблем с това. Европол е готов за нещо такова. Когато се сключват подобни споразумения, трябва да има реципрочност обаче. Ако някой ни подава данни, той ще изиска от нас също на своя страна да му подадем данни от Европейския съюз. И Подаването на такива данни от наша страна трябва да бъде подложено на оценка. Искаме да си сътрудничим с Комисията, съвета и парламента при извършването на такава оценка. Бе зададен въпрос за оперативната съвместимост. Това е една отделна тема, която едновременно с това обаче е свързано с работата на Европол и Еолиза. Имах възможност да участвам в консултациите за оперативната съвместимост миналата седмица в Страсбург по време на среща, организирана от Европейския парламент. Това бе среща с комисията, представители на Еолиза и докладчиците в Сянка и докладчиците на парламента за пакета за оперативната съвместимост. Трябва да сме наясно, че когато се говори за усъвместяването на 6-7 бази данни, то това е само началото. Документите, подготвени от съвета за оперативната съвместимост, съдържат 40 различни системи и бази данни, които вероятно ще трябва да са оперативно съвместими в бъдеще. Така че сега правим само първата много важна крачка. Вземаме решение за първите и много важни правила и принципи, които ще са в сила в бъдеще. Ние участваме в този процес. Европейският надзорен орган за защита на данните бе поканен да участва в група, експертната група на високо равнище за оперативната съвместимост, учредена от европейските институции. Участваме в нейната работа следим работата по документите, които се изготвят в момента. Срещата миналата седмица в Страсбург бе един добър пример за нашето участие. Проблемът с <clears throat> използването на инфраструктурата на Европол от държавите членки. Зададохте и такъв въпрос. Това е нещо, което е на границата между функциите на Европейския надзорен орган за защита на данните и работата на националните такива органи. Но и тук се намесва оперативната съвместимост. Оперативната съвместимост не се свежда само до подаването на данни от една европейска база данна на друга. Оперативната съвместимост има и организационни аспекти. Става дума за извличане на данни от националните системи, за въвеждането на данни в тези системи. Това е един въпрос, който е много деликатен за държавите членки. Те не са готови на 100% да споделят всички данни, съдържащи се в системите им. И това ме отвежда до въпроса за сътрудничеството с националните надзорни органи за защита на данните. Осъществяваме го първо в съвета за сътрудничество, в който са представени Европейския надзорен орган и държавите членки със своите надзорни органи за защита на данните. Тук се опитваме да обсъждаме всички въпроси, които спадат към нашите правомощия за надзор. Най-вече унези, които са свързани с използването на структурата на Европол от страна на държавите членки и предоставянето на данни от държавите членки на Европейския съюз. А що се отнася до прилагането на директивата в държавите членки, то Основната структура за координиране тук е Европейският съвет за защита на данните. В него са представени 28-те надзорни органи за защита на данните на държавите членки и Европейският надзорен орган за защита на данните. Но тази структура има много по-широки правомощия. Тя не се занимава само с една агенция. Тази структура отговаря за хармонизирането на прилагането на общия регламент за защита на данните в държавите членки. Отговаря също така и за така наречената директива за полицията втората част от пакета за реформи. Отговаря за прилагането и в държавите членки. Зададохте въпрос за консултационния процес за сътрудничеството между Европол и Фронтекс. Да, помолихме да има възможност за обмен на данни, взаимен обмен на данни между Frontex и Европол. Frontex вече предоставя данни на Европол в рамките на така наречените пакети за лични данни. А що се отнася до предоставянето на лични данни от Европол към Frontex, което би могло да е полезно от оперативна гледна точка, тук има някои проблеми от законова гледна точка. Според нас няма достатъчно правно основание за подаване на данни към съответните системи. Не е достатъчна настоящата нормативна уредба. Господин Фос зададе въпрос за обхвата на системата. Аз казах, че има някои корекции, които в бъдеще трябва да бъдат направени. Това е един такъв добър пример за необходими корекции. Става дума случая за две агенции, които вършат добра работа при обработването на данни, но те трябва да са сигурни, че имат правно основание за предаването на лични данни от Европол към Frontex за оперативни цели. Що се отнася до това предаване на данни от Европол към Фронтекс за оперативни цели, няма достатъчно правно основание. Затова и предлагаме в бъдеще да се работи по правното основание за подобен обмен. Благодаря. Благодаря. Господин Виевировски. Преди да преминем към следващия панел от нашите дискусии, нека направя няколко бележки. И то в посока на казаното от госпожа Кеничи за оперативната съвместимост и всичко, което чухме за липсата на правно основание за обмена на данни между Европол и Фронтекст. Това е наистина малък проблем, ако го сравним с следното. В контекста на оперативната съвместимост говорим за европейски институции за сигурността, които обаче са и глобални по своето естество. Тоест, не става въпрос само за това Европол да се съобрази с ЕТИА, с системата за вход и изход и така нататък. Говорим за оперативна съвместимост с Интерпол също така. И това също така проистече и от обсъждания в Обединените нации. Това е нещо общо за всички. Там има най-голям брой държави в света в една обща организация за сигурност и трябва да направим така, че нашите средства и инструменти за защита на данните да бъдат оперативно съвместими. Всъщност това е по-скоро като отворен въпрос, нещо, което искам да предложа за обмисляне. Редица теми има, които трябва да засегнем. Бюджета, например, и също така в контекста на усилията ни да направим всичко това на европейско равнище. Благодаря ви още веднъж, господин Вие Виеровски за вашия принос, изказване и експертизата ви в тази област, област обект на нашите притеснения, но а, все пак ние имаме много сериозна система за закрила на данните. Сега преминаваме към следващия панел, свързан с приноса на Европол срещу ам, за борбата срещу финансовите измами, финансовите престъпления, възстановяването на активи и прането на пари. На първо място ще чуем представител от Нидерландия. След това от изпълнителния директор на а, госпожа Дебол, изпълнителен директор в Европол. Ще дам а, отново думата на моя съпредседател. Ще кажа само, че тук а, имаме една много важна формулировка на нашата тема, а, защото този тип престъпления и дейности са тясно свързани с други сериозни престъпни състави. Искам да, пре, а, да припомня, че бившия изпълнителен директор на Европол посочи важността на тази тема не веднъж в рамките на групата за съвместен парламентарен контрол ГСПК. Затова за мен е наистина голямо удоволствие да ви представя, дами и господа, господин Мартен Рисенбек, който е национал, национален координатор в прокуратурата за в, в областта на терес, финансирането на тероризма а, и той ще ви а, представи своето изказване. След господин Ризенбек ще чуем госпожа Дебол, изпълнителен директор от Европол. И след това ще дам, предам председателството на господин Бухман. Имате думата. Благодаря, господин Дездемера. Направо да, давам думата на господин Райсенбек. Much, uh, Благодаря, господин председател, дами и господа. При предотвратяването и разследването на тероризма е изключително важно противопоставянето на финансирането да е част от цялостния подход. И публичният и частния сектор в Нидерландия си сътрудничат, за да видят дали тяхното партньорство няма да допринесе за предотвратяването на този вид престъпления. И за мен е удоволствие да ви предоставя и представя нашите резултати. Публично-частно партньорство е това. Имаме четири големи а, финансови институции, Националната полиция, а, финансовото звено за разследване и прокуратурата. Заедно а, се борят срещу финансирането на тероризма. В нашите разследвания а, ние много следим тенденциите, например в областта на новите методи на разплащане. Във всяко търсене и претърсване, било то електронно или наживо, търсим насоки, за които ще ни дадат представа за това какви са новите начини на финансиране на тероризма. С означаване обаче основяваме, че не ги намираме. Това не означава, че нови методи на плащане не се използват а, все повече и повече, но чисто и просто ние не ги намираме в инфраструктурата която проверяваме. Разбира се, че ние ще продължим да следим всичките тези а, видове и методи на плащане, но междувременно а, също така установяваме много а, традиционни методи на финансиране, например микрофинансиране чрез банковата система. Също така с посредници разплащане, за да се раз. А, да се маскира реалното местоназначение на средствата. Също така банкирането тип Хавала, което беше познато. Също така и с обичайни проверки през митниците действаме. Има причини за това. Има много типологии в тероризма, които вече са разработени. И на второ място ние не трябва да се концентрираме само върху източника на средствата, но също така и върху тяхното фина, местоназначение. Колкото са по-далече от финалното местоназначение средствата, толкова по-трудно е да разберем за какво става въпрос, особено когато става въпрос за много малки суми. Често точно така е в финансирането на тероризма. Междувременно, нашите финансови стандарти изискват от нашите институции да идентифицират такива транзакции и а, терористите са наясно с това. Ние не получаваме доклади, които идват от финансовия сектор за а, такива подозрителни а, доклади. Всъщност много от нашите разследвания започват именно с такива доклади за подозрителни ам, транзакции. И така, в крайна сметка, финансовия сектор продължава да предоставя на правоохранителните органи много относима, важна, надежна информация. И обществения и частния сектор непрекъснато се опитват да повишат своята ефективност, времето и усилията, които посвещават в тази посока. Правоохранителните органи имат много важна информация, с която разполагат. Лични данни, контекстуална информация за лица, които са заподозрени в тероризъм. Както вече подчертах, финансовите институции имат задължение да идентифицират такива лица в своите бази данни и да докладват всякакви необичайни транзакции към а, звената за финансово разузнаване. Правоохранителните органи е, смятат, че е неотложно финансовите институции да извършват тази дейност, но ако ние искаме от тях да идентифицират тази информация, защо не използваме това, с което разполагаме в нашата нормативна база, за да им подпомогнем. Да ги подпомогнем. Това и започнахме с нашия пилот. Нашата работна група е, организирала, е организирана в рамките на нашия Център за финансова експертиза и финансово разузнаване. Той предоставя достатъчно опит, анализ и правоохранителна дейност. От 97 датира той със съответното законодателство. Е, той подпомага и координира заедно с прокуратурата и така е, полицейските колеги могат да е, споделят много поверителна информация с колегите си, когато това е належащо. Тази информация след това се разследва допълнително от съответните частни партньори и необичайните транзакции, т.е. докладите за а, обичайни транзакции се анализират от а, звеното и предоставят а, доклади на а, правоохранителните органи. Финансовата институция може да споделя информация за необичайна транзакция, ако се идентифицира такава, с а, съответната финансова институция, в която е другата страна на транзакцията, ако тя също е част от, работната група, от нашата работна група. И по този начин финансовите институции могат да извършат е, един вид картографиране на тези транзакции и по този начин излизат на повърхността и други транзакции, които могат да бъдат от интерес за разследването. И така, двустранната информация между частни лица е възможна в рамките на работната група. Но по-ефективно би било, разбира се, в този случай да има многостранно споделяне на информация. И така се разглежда нормативната уредба, която пречи на това като пречка. Анализъра, анализа се извършва от страна на частните партньори, заедно с останалите партньори на, в един и същи офис. Информацията, която се споделя, не може да напусне работната група. Не е позволено да се запазва информацията от страна на частните партньори в базата данни на тяхното предприятие или да споделят с колега, който не работи в работната група. Само финансовите транзакции, които са одобрени, стават видими за всички останали. Те се идентифицират така или иначе доста смелост се иска и от, от частните и от обществените партньори да действат по този начин. Когато се споделя информация с други, било то от частна или от обща, обществена страна, риска да се разкрие тази информация става по-висок. Но а, на този етап ние сме действали изключително а, внимателно и а, не сме допуснали каквито и да било а, пропуски. Важно е качеството и въздействието на тези доклади за необичайни транзакции да се а, повиши. В първата година от нашето действие 15 случая бяха споделени от страна на нашите полицаи с частните партньори и това доведе до а, раз, а, проследяването на 300 транзакции. 64% от тях бяха определени като подозрителни от. А, звеното за финансово разузнаване, а често средно 10% е нивото. Заради високия приоритет на случаите, които се разглеждат от звеното, докладите, които а, проистичат от а, работата, фактически се използват много добре от а, правоохранителните органи. Също така методи, различни подходи и начини на работа се споделят между партньорите и а, факта, че по, се намират по този начин типологиите е добра идея, но това остава трудна задача и а, налага необходимостта да се споделя информацията по начина по който ние го правим. Ние продължаваме да търсим а, нови и иновативни начини да действаме, да, за да можем да постигнем всичко на време и без излишен риск. Горд съм, че частните и обществени партньори при нас си сътрудничат по такъв начин, признавайки задачите и целите на другия, но последователно и честно и открито в посока на превенция на тероризма. Благодаря ви много за вниманието и с радост ще отговоря на вашите въпроси. Благодаря ви, господин Райсенбек, за изложението. Веднага ще дам думата и на госпожа Дебол за встъпително изложение. Благодаря. Здравейте, дами и господа. Господин Диатимера, господин Бухман, здравейте и благодаря ви за възможността да проведем дискусия по тази важна тема за финансирането на тероризма. През 2018 година прането на пари и възстановяването на активи се превърна в един от десетте приоритета в борбата срещу организираната престъпност. Това е един основен приоритет за Европол, защото искаме да ударим престъпниците там, където боли. Финансовите потоци а, са важни за тяхната дейност и днес ще ви представя ролята на Европол в борбата срещу организираната престъпност, финансирането на тероризма и а, приоритетите в областта на финансовото разузнаване. Но преди това тенденциите и развитието, което виждаме в областта на а, прането на пари. Какви са тенденциите? Стотици хиляди, стотици милиарди евро се генерират от престъпна дейност. Всъщност от синтетичните наркотици, трафика им, само в някои региони е повече от 20 милиарда годишно. Това е важен начин на действие, защото трябва да намерят начин да насочат средствата си, където се нуждаят престъпните организации. Все по-често тези дейности се аутсорсват на специализирани звена и те а, действат организирано в, за групи, които извършват най-разнообразна престъпна дейност. Всъщност, често се виждат и връзки с терористичните групи. Тези синдикати а, или организирани групи са много високо квалифицирани и могат да се справят в много сложни ситуации. Те а, понякога разчитат на използването на пари в брой и също така злоупотреби в финансови структури. Нашата операция. Кантини Санта Лучи е пример за това. Там имаше много експерти в областта на прането на пари, свързани с италианската камора. Поне 1 милион евро седмично Е, успяват те да я изперат. Около 250 милиона поне е, се е, превъртат през сложна система от куриери и е, редица други похвати. Но е, се виждат и нови методи, например в последната операция Драйер, най-различни виртуални валути, е, близо 4-5 милиона, бяха иззети от, криминал, от престъпна група, разпространяваща синтетични наркотици в Darknet. Много от тези виртуални валути виждаме все повече. Новите методи а, на плащане не са така регламентирани, както старите. Не се регистрират а, в, от традиционната система за доклади, която ползваме и това дава възможности, които са нови за пране на пари и стават все по-популярни сред организираната престъпност, което означава, че ние трябва да инвестираме в нови средства, нови методи, за да проследяваме тези неправомерни транзакции. Какво прави Европол срещу финансовата престъпност? Имаме звено за финансово разузнаване, което играе много централна роля в координирането на усилията срещу финансовата престъпност в Съюза първо на оперативно ниво. Нашето звено директно подкрепя финансовите разследвания и дейностите за възстановяване на активи на държавите членки. Ние също така предоставяме финансово разузнаване в подкрепа на разследване в други типове престъпления, например трафик на наркотици, измами или тероризъм. Финансовата финансовото разузнаване е централизирано на ниво Европол и е, данните се проверяват заедно с други видове на информация, като докладите за подозрителни транзакции от финансовите звена за разузнаване или декорации декорациите от е, митническите власти. Целта е да се предостави обстоен преглед и видимост, така че да видим връзките между различните а, е, видове организирана престъпност. Тази подкрепа се търси все повече от държавите членки. Броят искания никога не е бил толкова висок. 2017 година обмена на информация се увеличи с 81% в сравнение с предишната година. Броя финансови разследвания, подкрепени от нас, се увеличи с 110%. Европол всъщност подкрепя 200 21 случая, 20 дни на действия бяха подкрепени през 2018, сравнени с 8 през 2017, 100, 500 и 57 а, задържания, 37 на 37 а, лица е, организираната а, мрежа също така подпомогна и работата по различните разследвания на финансовите звена на разузнаване в Европейския съюз. На стратегическо равнище Европол е ангажиран с улесняване на координацията между различните заинтересовани страни, които участват в разследването на финансовата престъпност. За това подкрепяме няколко професионални мрежи Еропрат платформата, Чипартит работната група по а, а, виртуалните валути. Това също така определя ролята на Европол в а, този тип дейност. Какво е бъдещето на финансовото разследване? информацията и експертните знания в Европол и нашата централна позиция в това отношение като инфраструктура ни дава една уникална визия за тенденциите и за това ние можем да ви предоставим препоръки за това кое работи и кое не. Например, едно изследване, извършено от Европол, показва, че само 1% от годишните доходи а, в престъпна дейност, генерирали в Европейския съюз всъщност се конфискуват и в период от 10 години само 10% от а, докладите, споделени от частния сектор за подозрителни транзакции, всъщност са обект на по-нататъчно разследване. Липсата на гъвкавост на настоящата а, инфраструктура а, против прането на пари всъщност отговарят за тези лоши резултати финансовите звена за разследване по, получават повече от милион доклади от финансовия сектор годишно. И този а, вид доклади не се базира на добра логика и разузнаване. Това е неефикасно като дейност и реалните случаи се губят в масите данни. Бариерите срещу които възпират обмена на информация между партньори на двустранно и международно равнище, също са много сериозни и обмена с други агенции продължава да бъде труден. Настоящия обмен между едно и друго звено всъщност пречи информацията да стигне до властите, които всъщност отговарят за тези разследвания. Трябва да преодолеем тези бариери, защото финансовото разнознаване е много важен момент в борбата срещу тероризма и организираната престъпност. това изисква много силни действия от наша страна. Трябва дръзко да преодолеем тези бариери и е, да се справим с добро финансово докладване в Европол, разширените знания, с които разполагаме от националните агенции идващи, е, са много важни за проследяването на тези тенденции. Смятаме, че споделянето на някои от тези знания с финансовите институции ще им позволи по-добре да разпределят ресурсите си и да се справят по-добре с докладите за подозрителни транзакции. Затова през декември 2017 година започнахме с пилотния проект Европол, е, публично-частни партньорства – където финансови институции в държавите членки могат да се включат. В заключение, бих казала, че за да позволим по-ефикасен отговор на финансовите престъпления, трябва да подпомогнем разследванията в всички организации и да създадем структурните и нормативни условия за по-добър обмен на информация между доверените партньори. Европол приветства предложението на комисията за нова директива за използването на финансова информация. По-конкретно приветстваме предложението да се даде на Европол непряк достъп до националните регистри за банкови сметки и възможността да изисква информация от финансовите, звената за финансово разузнаване. През март 2017 година Европейския парламент призова за създаването на Европейски финансов звено за финансово разузнаване за по-добра координация между националните такива. Ключов компонент за такава функция би бил достъп до всички трансгранични транзакции, включително а, и до декларациите от митническите агенции. Това ще позволи на, държ... на Европол да предостави по-добра подкрепа за държавите членки. Благодаря. Благодаря ви, госпожо Дебол, за съдържателното ви интересно изложение. С това, уважаеми колеги, пристъпваме към разискванията. Първият е господин Грех от Малта. Имате думата, господин Грех. Е, скъпи колеги, в е, света се развива изкуствения интелект и то с много бързи темпове. Затова Европейския съюз трябва да е, направи също енергични опити в борбата си с организираната престъпност. Това има отношение и към гражданите, и към изграждането на инфраструктура киберпрестъпленията започват да използват нови е, начини за осъществяване на своята дейност посредством информационни технологии. Освен това, информационните технологии се развиват много по-бързо, отколкото се променя законодателството. Затова гражданите може да се случи да нямат е, съответната закрила от закона. Именно за това трябва и да разясняваме на гражданите е, опасностите, които се крият при използване на интернет. Заплахата от е, тероризъм, нестабилността в нашето съседство, в Либия, войната в е, Сирия, това са също предизвикателства. И за съжаление, тези войни подхранват и престъпна дейност, трафик с хора, свързан с незаконната миграция и други. Милиони са доларите, които се създават посредством подобна незаконна дейност, които се опитват после да влязат в системата. И ние не можем да останем е, безразлични е, спрямо подобна престъпна дейност. Затова Европол трябва да има капацитет за подкрепене на страните членки в борбата им с тези предизвикателства, както на своя територия, така и в нашето съседство. Затова подкрепям и годишната е, програмата до, до, 2000, до 20, 2021 година на Европол за повишаване на сигурността. Европол трябва да надгражда над постигнатите успехи, да интегрира и анализи и да ги свързва с предходни резултати, за да може да осъществява и планиране за бъдещето. Мисля, че нашият форум също ще продължи да работи за един по-сигурен и благоденстващ съюз.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 Благодаря ви. Следващият оратор е госпожа Гомеш, член на Европейския парламент. Thank you so much. Um, I've been uh, participating uh, in the drafting of the fourth and the fifth anti Благодаря. Аз участвах в изготвянето на проекта текстовете на третия и четвърти вариант на директивата за борба с прането на пари. И в такъв смисъл напълно подкрепям казаното тук в залата. И особено съм съгласна с коментарите на колегите от националните парламенти. Европейския парламент предложи, когато преговаряхме по петия вариант на директивата за борба с прането на пари, да създадем Европейско звено за финансово разузнаване, именно за да може да се обменя финансова информация – с цел да се създадат някакси партньорства в частния сектор. Обаче страните членки отказаха. Отказа съвета. Трябва да сте наясно с това. Отправете въпрос към правителствата си. Как така могат те да отказват подобни е, предложения, ако искат да се борят с прането на пари? След като толкова много работих тук в парламента по тази тема, абсолютно съм убедена, че има няколко правителства в страните членки, които работят за улесняване на системата за пране на пари, а не за борба с нея. Така че тези, които а, е, преговарят, нямат а, е, е, желание да се борят с прането на пари, а по-скоро са готови да го улесняват. Нали, да има там някакви си транзакции, които а, тя ги удовлетворяват като програма, но нямат цел да има мерки за борба с а, тази дейност. Through, um Uh, Освен това, работихме по законодателния текст за борба с прането на пари посредством правно-наказателни мерки. И сега минава този текст. И ние предложихме да има отъжняващи е, обстоятелства. Когато лицата, занимаващи се с пране на пари, са е, политически високопоставени лица. Значи, ние, хората, които участват е, в правителствата, също могат да бъдат уличавани в подобни е, престъпления. Но това бе казано определено от някои правителства. Ако ви интересува, ще ви кажа кои точно. Това е възмутително. Комисията, друг пример. От повече от година комисията излезе с предложение – да се прекратат вратичките в системата, която дава възможност на престъпници, включително и на престъпни организации като Даеш, да се възползват от системата за данъци и възстановяване на ДДС посредством така наречените въртележки, данъчни въртележки. Но нищо не се случва. Комисията е, смята, че около 50 милиарда на година влизат по този начин в терористичните организации и организираната престъпност. Може ли да си представите? 50 милиарда! Това е една трета от европейския бюджет. Така че Нашите правителства имат ли сериозни намерения да се борят с тероризма и организираната престъпност? Си задавам този въпрос. И искам да приключа с още един въпрос. Много се говори тук за криптовалути, които не са забранени. Анонимас говориха по тази тема. Много лесно всъщност може да се прекрати системата на данъчни обежища, от която се възползва организираната престъпност. Примерно, като се забранат анонимните притежатели на акции, като компаниите трябва да декларират реалните си собствено, собственици, не само които са в Европейския съюз, но тези, които извършват бизнес извън. Така че много, много лесно ще задушим това явление, само че това не се прави. Та въпросът ми е в една област, където много лесно може да има регулация, но не се прави е, и няколко страни членки вече се очертават като центрове на кипро, е, криптовалути и така наречената чейн технологии. Е, та, Говори се, че така наречената технология блокчейн би била много е, удачна в е, опитите за борба с организираната престъпност. И е, престъпния е, свят е, се възползва от подобна технология също. Какво бихте коментирали? Сега наши, има думата нашия представител от Гърция. Господин Цогас. Що се отнася до държавните служители, това е проблем, който тревожи всички страни членки. Има случаи, когато политически лица, министри е, се получават е, приходи от това, че изпълняват е, своите професионални задължения. Това означава да се възползват от властта си. И според гръцката конституция, подобно ни деяния са, подлежат на наказание в много кратък срок. И много често, когато се открият, нищо не може да се направи, защото този срок е твърде кратък. Не могат съответните лица да бъдат дадени на съд. Гърция използва собствените си сили, за да се бори с подобни явления. И ме интересува Европол сътрудничи ли в борбата с подобен вид корупция? Благодаря. Сега следващия оратор е от Исландия. От Естония, извинете. Яйте. Äh, väga huvitav oli kuulata siin Hollandi kogemust rakkerühma loomisel ja, ja loomulikult ka Много ми беше интересно да чуя и изказването на представителя на Нидерландия и на Европол. Имам въпрос за сътрудничеството между звената и институциите, които работят за борба с прането на пари. В различните страни членки има различен режим, различни процедури. Страните имат и различен опит. но информация и данни могат да се обменят само ако има ясно доказана престъпна дейност. Във всички останали случаи информация не се преподава на други страни, което а, означава, че би могло да се пропусне идентифицирането на престъпна дейност. В такъв смисъл ме интересува опита на Нидерландия. Какво сътрудничество осъществявате между офиса за борба с прането на пари и други административни власти в страната? А въпросът ми към Европол е, смятате ли, че трябва да има засилена обмяна на информация при, е, в случай на подозрителни финансови транзакции? Благодаря. Господин Елисън от Европейския парламент. Благодаря, господин председател. Нека първо изкажа комплименти на господин Райсенбек и госпожа Деболе. Много добри, много интересни бяха изказванията им. Винаги си заслужава човек да изслуша експерти, които открито говорят за опита си. Ще продължа на холандски. Така ще е по-лесно. Няма да имаме нужда от превод. De multidisciplinaire samenwerking en de publiek-private samenwerking Сътрудничеството. Мисля, че сътрудничеството е ключът към успеха. Вече сме постигнали такива успехи. Според мен, мултидисциплинарното сътрудничество е изключително важно. Важно е, разбира се, да се включи и частният сектор – От друга страна се сблъсквате и с ограниченията, пред които сме изправени. По принцип, нормативната уредба ви дава възможности, но ви и ограничава. Така, например, трябва да зачитате суверенитета на държавите членки, трябва да се съобразявате с предоставения ви мандат. От друга страна, Общата ни цел е колкото се може повече престъпници да бъдат лишени от свобода. Не е лесно постигането на тази цел. Трябва да отдам дължимото на работата ви в това отношение, тъй като осъзнавам пред какви пречки сте изправени. Въпросът ми е следният. Имате ли представа какво се случва в така наречения Dark Web? Имате ли точна представа за транзакциите с криптовалути? И накрая един въпрос към госпожа Деболе. Цитирахте 1 милион сигнали за подозрителни транзакции от националните органи за финансово разузнаване. Това съмнителни транзакции ли са или необичайни? Ако са съмнителни транзакции, то броят е изключително висок. Ако има сътрудничество с, с звената за финансово разузнаване, то това може да доведе и до международни разследвания. Искам да знам в случая дали е ставало дума за необичайни или за съмнителни транзакции. Казахте, че на ниво Европол не е лесно да се предприеме нещо ново някои биха искали да се създаде европейско звено за финансово разузнаване. Аз не подкрепям непременно една такава идея, но въпросът ми към вас е бихте ли могла да си представите един проект под ръководството на Европол, в рамките на който да обменяте информация с националните звена за финансово разузнаване. Мисля, че държавите членки по-скоро биха възприели подобни проекти, а не създаването на нова европейска институция. Благодаря ви. Следващият оратор е член на Европейския парламент, госпожа Киничи. Благодаря. Много, много благодарности за нашите гости. Много изчерпателни и подробни презентации. Аз определено споделям техните констатации. Получих отговори на няколко от въпросите, които исках да задам. Чух и много интересни въпроси от колегите. И така на базата на опита ми от предходния ми живот, така да кажа, аз а, идвам от страна, където сътрудничеството е от жизнено значение за борба с организираната престъпност. Госпожа Деболуис каза нещо много важно, а именно, че трябва да удряме по организираната престъпност там, където я боли най-много. Това определено въжи за моята страна и затова много се е, зарадвах е, на проекта, който описа доктор Розенберг, защото той също отговаря и на опита на Италия. А, именно също се демонстрира колко ключово е значението на сътрудничеството в борбата с организираната престъпност. Тази престъпност се е, разширява именно и с възможности да се използват нови технологии, да се е, придвижват огромни суми посредством криптовалута. И е, затова се питам дали ние ще бъдем в състояние действително да направим нещо, за да противостоим на подобни финансови престъпления. Дали имаме възможността да го направим? И а, отново на темата сътрудничество. В международен план има много сериозен напредък в борбата с финансовите престъпления и финансовите мрежи и така нататък. Госпожа Дебол подчерта обаче, че е, проблема с обмяна и споделянето на информация си остава. И въпросът ми е на базата на вашия опит – какво смятате, че трябва да се направи? Какво липсва, за да се преодолее този явление на несподеляне на информация? Ние всички сме убедени, че е от жизнено значение да се споделя информация. Какво не достига, какво не е предвидено? в законодателството ли липсва нещо? Още законодателни текстове ли трябва да бъдат разписани? Коментира се тук, че незаконното прехвърляне на пари и финансирането на тероризъм се базира не само на мрежите, на традиционните мрежи на организираната престъпност, но и на вече много по-развити технологии. Много от установените е, престъпни мрежи се възползват от е, финансови технологии. Използват се и законни възможности – и смятате ли, че ако ние имаме, да речем, една общо понятие, една обща дефиниция за организирана престъпност, споделена такава, смятате ли, че това ще помогне на законодателството? Какво бихте предложили на базата на вашият опит и на опита на вашите институции – е, да може да се засили сътрудничеството, защото действително то е най-доброто оръжие за борба с финансовите престъпления. Председателят, уважаеми колеги, бяха зададени много интересни въпроси и направени много интересни коментари. Благодаря ви за активното участие в дискусиите. Няма други желащи да се изкажат депутати. За това сега ще дам думата на господин Райсенбек и госпожа Дебол за отговор. Имате по 10 минути за изказванията си. След това в 11.30 сред нас ще е комисар Кинг. Господин Райсенбек, имате думата. Yeah, thank you very much for your Благодаря ви за въпросите. Първо, нека кажа, че съм сред вас в качеството си на експерт-прокурор моето становище не съответства непременно на официалното становище на холандското правителство. Бяха зададени няколко въпроса конкретно към мен. Някои от тях се отнасяха до рисковете, свързани с криптовалутите. Имам опит в борбата срещу финансирането на тероризма. Преди половин година бях тук. Тогава имаше заседание на специализираната ви комисия за борба срещу тероризма. В него участва и госпожа Гомеш, участва и вашия докладчик по въпроса за заплахата, проистичаща от криптовалутите и връзката им с финансирането на тероризма. Това бе доклад поръчан от Европейския парламент. Констатациите в този доклад съвпадат и с това, което казах в уводните си думи, а именно, че въпреки, че има високи рискове свързани с използването на криптовалутите, при разследванията си не установяваме чак толкова големи опасности, свързани с тях. независимо от това дали извършваме обиск, чисто физически такъв или а, на цифрови устройства, винаги търсим цифрови валути, но понякога може би търсим на погрешното място или пък може би все още много се разчита на традиционните техники за финансиране. Има действително нови методи за разплащане, има възможност да се използват, но продължават, това показва нашия опит, широко да се използват традиционните методи за разплащане. Друг е въпросът за изпирането на пари, но нямам професионален опит в тази област. Затова и не мога да се изкажа по въпроса. Знам със сигурност, че в службата за борба с измамите, където работя аз, бяха проведени няколко успешни акции срещу лица, търгуващи с криптовалути за целите на изпирането на пари. В Холандия няма нужда да бъде установено първоначално престъпление, за да има успешни разследвания по случаи за изпирането на пари. Затова и по тези случаи бе предявено обвинение. Колегата ви от Естония попита дали в борбата срещу изпирането на пари има публично-частни партньорства, както сме ги установили в борбата срещу финансирането на тероризма. В Холандия, ако искаме да споделяме лични данни, съгласно закона за полицията, трябва да има спешна необходимост тази информация да бъде предоставена на трети страни. Спешна необходимост от гледна точка на разследването и наказателното преследване на престъпления. Има такава спешна необходимост от споделяне на лични данни в борбата срещу финансирането на тероризма в някои случаи, но има и проблем. Не може да се категоризират лесно различните видове финансиране на тероризъм. Може да се изготви такава типология, когато става дума за изпирането на пари, например. Така че трябва да се помисли по въпроса за това дали има спешна нужда от споделяне на лични данни, ако има и добра типология на деянията. Това е въпрос, който може да се обсъди на политическо ниво. Ще го оставя на вас. У нас в Холандия това е една от причините, поради която започнахме да обменяме лични данни в борбата срещу финансирането на тероризма. Започнахме да ги обменяме, защото се оказа, че има спешна необходимост. Това бяха, мисля, въпросите, които бяха отправени по-конкретно към мен като експерт. Ако съм пропуснал е, някой, с удоволствие ще му отговоря. Председателят, благодаря. Още два съвсем кратки въпроса от двама колеги. Господин Маматов от Полша. За една минута, моля. Благодаря ви, господин председател. Проявявам интерес към верижните измами и измамите с ДДС. Проблемът не е само национален, а и общо европейски. Имам въпрос към изпълнителната директорка на Европол. Предприема ли Европол нещо в тази област? Председателят, благодаря ви. Последният въпрос за една минута. Госпожа Маковей от името на Европейския парламент. Благодаря ви. Ще бъда съвсем кратка. Благодаря ви, че ми дадохте думата. Знам, че имате проблеми с бюджета си. Бе договорен бюджета за борба срещу киберпрестъпността и финансирането на тероризма. Ако остане в този си вид, идната година ще бъде съкратен с 20 милиона, а ще имате нужда от 40 служители, които са наети временно. Какъв бюджет ще ви е необходим в действителност, за да изпълните функциите си в тази област? Това е единият ми въпрос. Вторият ми въпрос е свързан с оперативните ви правомощия. Удовлетворяват ли ви настоящите ви оперативни правомощия или според вас трябва да имате по-широки такива? Например, свързани с разследването, защото за момента не са предвидени оперативни правомощия за разследване. Председателят, благодаря ви, имате думата за отговор. Госпожа Деболе, благодаря ви, господин председател. Благодаря и на всички участници за важните им въпроси. Ще започна първо с участието на правоохранителните органи в Европа, участието им в финансови разследвания – по време на пътуването ми из Европа установих, че всеки европейски правоохранителен орган проявява интерес към такова сътрудничество и смята, че трябва да се инвестира повече в финансовото разследване. Признават правоохранителните органи обаче и разликите между отделните държави членки. Има разлики в нивото на специализация в областта на борбата срещу киберпрестъпността и срещу изпирането на пари. Тъй, че е необходимо и обучение на експертите в тези две области. Проблемът е също така, че не винаги се провеждат финансови разследвания, когато става дума за организирана или тежка престъпност. Не винаги, когато става дума за организирана или тежка престъпност, се извършва и разследване, свързано с замесените в тези случаи финансови престъпления. Зададохте въпрос за възстановяването на активи. Мисля, че в Европол трябва да се обменя челния опит. В някои държави членки има много добри практики в това отношение, в други не толкова. Затова и трябва да се споделят най-добрите практики. Трябва да се създаде обща база знания за разследването на финансовите престъпления. Затова е толкова важно да им, че в Европол има централизирано звено за финансово разузнаване. Това звено е наясно с действията, които се предприемат в областта на тежката организирана престъпност и финансирането на тероризма. И ще продължи своята добра работа. А що се отнася до незаконните преводи, на криптовалути по интернет. Центърът за киберпрестъпност към Европол е разработил насоки за държавите членки, насоки за водене на разследвания в интернет пространството и за проследяване на паричните потоци. Ще предприемем и допълнителни действия по отношение на експертния опит и на разследванията. Излизаме също така и с препоръки към Европейската комисия в тази област. Печалбите, които се генерират от незаконното превеждане на мигранти през граница в Европа. За момента не мога да ви цитирам точни данни, но към момента службите ни работят по съответния доклад Искаме да си създадем представа за точния размер на генерираните тук печалби. Зададохте въпрос за проекта в Холандия проект, в който да участват националните звена за финансово разузнаване. Ще разгледам тази идея, но вече имаме публично-частно партньорство за финансово разузнаване. То започна през месец декември. Това е първият наднационален механизъм за споделяне на информация в борбата срещу изпирането на пари и финансирането на тероризъм. В този механизъм участват 50 големи международни банки и представители на звената за финансово разузнаване и правоохранителните органи на 8 държави. Това е пилотен проект с огромен потенциал Целта е да се прецени по този проект какви са възможностите за обмен на информация между всички партньори и докъде можем да стигнем по отношение на правното основание. Целта на проекта също е и да се анализират пречките, пред които се изправят работещите във всяка една област. Много важно е що се отнася до всичко това, да има доверие. Когато се изграждат мрежи, участващите в тях трябва да имат доверие помежду си. От доверието проистича успех. Какво можем да направим? Разбира се, че можем да направим повече. В Европол, например, проучваме възможностите за изготвянето на списък, за основните а, играчи в изпирането на пари. Освен това, в борбата срещу организираната престъпност и финансирането на тероризма трябва да се работи по-силно по аспекта, свързан с финансовите измами. По въпроса за измамите с ДДС и верижните измами, имаме конкретен проект в тази област, в който Европол играе важна роля. Зададохте въпроси за бюджета ни. Действително, предвидени са съкръщения по бюджета ни. Вчера вече дадох подробни разяснения по въпроса. Направих преглед преглед и на въздействието на тези съкрещения. Искаме да се възстанови сумата на бюджета, която предлага управителният ни съвет. Какво препоръчва Европол? Препоръчваме да има повече възможности за обмен на информация между всички действащи лица, като се създаде многонационална или европейска система. Вече има пилотни проекти в тази посока. Трябва да видим какви ще са резултатите по тях и какво наистина е необходимо на многонационално и европейско ниво трябва да има финансови разследвания и възстановяване на активи. Този аспект трябва да залегне в всички разследвания по случай на организирана престъпност. Вече има действия в тази посока, но те не са достатъчни. Наскоро се проведе среща на ръководителите на полицейските органи в Европа. Предвидени са и други прояви законовите инструменти за засичането на незаконни парични потоци трябва да са на лице. Ние получаваме такава информация, но не винаги поводът за подаването е конкретно разследване, е разузнавателна дейност. Нямаме, например, много точна представа за това в каква степен се финансира тероризма, тъй като докладите за подозрителни транзакции, които получаваме, са за малки суми. Затова и трябва да има по-силна връзка между частния сектор и правоохранителните органи за целите на финансовите разследвания. По тези разследвания има пет приоритета за едните години. Повече сътрудничество с звената за финансово разузнаване, по-силни действия в рамките на цикъла на политика, повече възстановяване на активи също така. Това е възможност, по която трябва да работим заедно с Евроюст. Друг приоритет е засилването на сътрудничеството с частния сектор. Трябва също така да подкрепяме в по-голяма степен разследванията на финансови престъпления в държавите членки. Трябва да споделяме опита си, да инвестираме в знания и експертен опит. Еми, не. Сори. Не, не, чакай, тук що съм почнал. Благодаря ви. Благодаря на господин Райзенбек и госпожа Дебол. С това приключихме по този панел. Благодаря ви за много активното участие в дискусиите и за интересните въпроси. Мисля, че е в интереси на двете страни, нещо за което госпо... говори госпожа Дебол, а именно взаимното доверие, най-вече когато се изграждат мрежи. Така ще може да се борим ефикасно и срещу различните престъпления. Колеги току-що ме информираха, че комисар Кинг ще бъде сред нас в 11.30. За това ще ви помоля да останете в залата, за да можем да започнем точно в 11.30 със следващия панел. Благодаря. Господин председател, може ли да задам един въпрос на госпожа Дебол? Можете да го зададете отделно. Приключихме с този панел.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

Yeah, ja, ja. Dear colleagues, let's start. Колеги, нека да започнем следващия панел. Ich freue mich sehr. Изключително. Много се радвам, че комисаря господин Кинг ни удостоява с честа да присъства тук сред нас по време на нашето заседание. Ще ни даде информация за настоящото състояние, що се отнася до сигурността на Съюза и ролята на групата за съвместен парламентарен контрол. И така, ще видим презентацията тази тема. Имате думата. Благодаря ви за поканата. Радвам се, че съм сред вас в една от тези срещи. Радвам се, че провеждате тези заседания, защото считам, че този вид съвместно разглеждане и контрол – е много е, важен не само за Европол, но за всички нас, които си сътрудничим с Европол. Да ни подпомогне, когато обмисляме бъдещето, бъдещите е, предизвикателства, как да се справим с тях. Считам, че вашия ангажимент много ни подпомага по-добре да създадем, да адаптираме и да осъществим политиките в Европол в тази област. Надявам се, че ще приемете това, че не е нужно да ме убеждавате в това колко е важно да съществува Европол и Евро... дейността, която извършва Европол. Мисля, че ние правилно предоставяме подкрепата си за тази дейност, не само финансово, но и по отношение на политиките. Някои от инструментите на политиката, които изграждаме, са действително а, целенасочени а, именно в тази а, посока. И така, считам, че вие ме поканихте, за да дам една а, кратка, един кратък преглед за, по въпросите за сигурността от последното ни заседание по време на а, българското председателство през а, пролетта. Продължаваме да работим срещу а, кибер а, опасностите и а, е, организираната, тежката организирана престъпност. Също така е, работим и срещу хибридните заплахи, както и биологичните, химични радиологични и атомни рискове. А, нещо, което беше по-скоро абстрактно предизвикателство, а, докато и не се пр... развиха и събитията в Солсбъри в нашата, в моята държава по-рано тази година. Господин Юнкер също така подчерта важността на нашата работа за сигурността на Съюза в своята реч в Страсбург по-рано тази, този месец. Започвам с това, с тези предложения. Сред тях беше и предложение от комисията за държавите членки, съвета и, държа... и парламента за борба срещу а, терористическото съдържание онлайн – според мен това съдържание представлява много сериозен риск за нашата сигурност. През януари само тази година повече от 700 нови публикации, пропаганда са ем, публикувани и разпространени онлайн. В Европол има център за експертни знания в тази област и те разглеждат повече от 150 платформи. Това е реална и сериозна заплаха, с която трябва да се справим. Онлайн съдържанието има своята роля във всяка една от атаките в Европа последните две години. Било то за по посока на подстрекателство, също така инструкции по някога какво точно да се направи и често ам, положителна оценка на атаката и това и нейните резултати. Работим по тази тема на доброволен принцип от няколко години с много държави членки, представители, също така и представители на Европол в съответните форуми, за да можем да регистрираме напредък в тази борба. В а, Интерпол звеното а, е а, изпратил повече от 2000 а, публикации в, а, повече, на повече от 100 различни доставчици на услуги, както и много сериозна аналитична и оперативна подкрепа за държавите членки властите в държавите членки, особено след някои от ужасяващите терористически атаки. Тези съвместни усилия, стъпващи на експертизата на Европол, доведоха до много положителен резултат. Но напредъкът, който сме регистрирали в рамките на форума на доброволен принцип, не ни доведе достатъчно далеч и достатъчно бързо. Все още има изключително много такова съдържание онлайн. Така че предприемаме а, за първи път стъпката за предложение за европейско законодателство, което да създаде задължението не само за държавите членки, но и пряко за платформите да се справят с а, този именно конкретен вид предизвикателство и заплаха. И така нашето предложение, разкрито от председателя Юнкер, ще създаде три задължения, три нови задължения. Задължение за платформите да е задължително да свалят терористическо съдържание в рамките на един час след получаване на специфична заповед за премахване от полицейските или съдебни органи. Това е много важно, защото, както знаем, терористическото съдържание е най-вредно в първия час, в който се разпространява. Три четвърти от връзките към пропаганда от а, Ислямската държава се разпространяват в четирите часа след първоначалната публикация. На второ място, ако една платформа а, видимо а, се използва за разпространяване на терористично съдържание, тя трябва да предприеме проактивни мерки за установяване на такова съдържание и предотвратяване на а, качването и публикуването му. И държавите членки ще трябва да посветят достатъчно ресурси за идентифицирането на терористично съдържание и издаването на заповедите за премахване. Също така трябва да направим нужното, а, че да има нужните. А, възможности за защита и правна подкрепа, тъй като тези предложения не са за цензура. Те са за целенасочено действие срещу терористично съдържание. Неправомерно съдържание, било то онлайн или офлайн. Голяма част от платформите ще си сътрудничат с нас и, за, и е нужно да имаме разпоредби за ефективни санкции. Затова предлагаме преносимост в случай на системни а, невъзможности да се а, действа, а, системно не спазване, тогава ще има много сериозни санкции за доставчика на услугите до 4% от техния а, годишен а, доход. Тези мерки, заедно с продължаващото сътрудничество, ще могат да се осъществяват в сътрудничеството с всички е, заинтересовани страни. Тук не става въпрос за цензура, не става въпрос за сиво, е, сива област, която не е ясно за какво става въпрос. Става въпрос за много сериозно, вредно, неправомерно, терористично съдържание, което е, е неправомерно, е, без значение дали е онлайн или не. Това е един от аспектите само на заплахите в киберпространството, пред които сме представ... изправени. Ето защо Комисията също така представи един пакет от мерки за по-добро осигуряване на сигурността а, при изборите и нашия демократичен процес. Предложенията бяха оформени с, с цел да се подкрепи и подкрепи нашата сигурност по време на изборите с оглед на предстоящите множество национални избори, но и европейските избори следващия май месец, за да може да се подпомогнат всички, които участват, за да може Европа да е максимално подготвена срещу евентуални опити за влияние. Това се извършва с, с тясно сътрудничество с държавите членки, създава се мрежа на всички а, органи в областта на из, изборите и а, правоохраняването и се изгражда също така а, европейска мрежа за сътрудничество за изборите. Ние търсим голяма прозрачност в онлайн рекламите, които са политически и също така искаме от медиите да предприемат нужните мерки, да предпазят своите мрежи от влияние. Нарастващия проблем за дезинформацията и фалшивите новини – е, ни кара в този случай да насочим усилията в посока на демократичния процес. Обърнахме се към платформите с молба да предприемат мерки за по-голяма прозрачност, отчетност и е, защита, за да ни е, защитят нас, гражданите, и очакваме в следващите дни с платформите да оформим етичен кодекс. Това ще доведе до много сериозна Сериозна ефекта в тази борба, която трябва да спечелим, защото иначе тези, които искат да ни повлияят, могат да хвърлят много сериозна сянка върху това, което се опитваме да по стигнем и да подрият доверието в нашите цели. Работим в тясно сътрудничество с всички действащи лица и смятаме, че тези мрежи ще ни подпомогнат. Надявам се, че като част от всичко това ние ще продължим да изграждаме и центъра, експертния център в Европол, който се работи срещу различните предизвикателства. Също така предстои конференция на високо равне, равнище на 15 и 16 октомври, където ще обсъдим конкретни а, начини, в които можем, с които можем да се противопоставим на киберзаплахите. По а, именно тази тема миналата година комисията а, направи предложение на основата на три а, основни стълба, сред които и а, сътрудничеството. Ние направихме много сериозен напредък в това отношение. Да станем по-силни, устойчиви и надежни, по-трудни за атака, ние в тази посока създаваме реална агенция на Европейския съюз за а, против киберзаплахите, стъпвайки на опита на ЕНИСА. Агенцията ще има функции за отговор на а, заплахи и а, спешни неотложни ситуации и така ще можем да имаме а, общ отговор и готов план за действие и да работим заедно. Органите на държавите членки заедно с агенцията, за да знаем какъв е плана и той да бъде функционален, оперативен и а, изпробван. Ние също така ще имаме и а, сертификационна рамка, която ще осигури най-високата степен на качество на тези продукти, които ще се ползват. Сертификацията на европейско равнище има за цел да осигури работата с органите на държавите членки и да можем да отговорим на различните области и в които може да се появи нуждата. Ще има една гъвкава мрежа за сертификация не само с цел високи стандарти, но и с цел отговор на най-високите приоритети и за частния сектор и нашите обществени организации и всъщност това да бъде източник за нашето а, доверие в а, уменията ни. В същото време е много важно да предприемем нужните стъпки, да увеличим превенцията на нуждата от киберсигурност. И тук виждаме Европол с тяхната ключова роля. Трябват ни възпиращи дейности за тези, които обмислят евентуални атаки срещу нас. Трябва да увеличим много сериозно а, наказанията за тези, които извършват такива атаки. Правоохраняващите органи имат много сериозна роля това отношение. Е, това винаги е било много трудно. Според Европол 90% от киберпрестъпността е, и разследванията всъщност се сблъскват с някакъв вид проблем. И затова искам, стъпвайки на опита на Европол, да намерим по-прозрачен начин за проследяване на интернет страници и IP адреси. Също така искаме да се споделя експертното знание в области като кибер, съдебната експертиза и така това да стане централна точка в Европейския съюз и портал за такъв вид знание и експертиза в подкрепа на националните органи с оперативен анализ, координация и други, за да може а, тази доказана добавена стойност а, да я ползват всички държави членки. Например, през пролета на тази година най-големия пазар а, за а, неправомерни продукти беше е, спрян именно в едно такова много широко сътрудничество с ресурси на Европол. Разходите за атаката, която беше възпряна, е, бяха оценени на 4 милиарда евро. Но кибер е, предизвикателството продължава да нараства. Наистина трябва да събираме нужните доказателства, но често те а, се хостват, когато са електронни в друга държава членка и затова та, порано тази година предложихме нови средства за предобиване на електронни доказателства трансгранично, като електронна поща и така нататък за разследването на киберпрестъпления както и тероризъм и друга тежка организирана престъпност. И това ще стане възможно много по- бързо, отколкото е възможно в момента. По-настоящем, според правилата, може да отнеме средно 10 месеца получаването на такова законодателство, на такова доказателство, защото е в друга юрисдикция. Нашето предложение е иска много сериозно да упрости този процес и така да се предоставят нужните данни в рамките на 10 дни или 6 часа, когато има неотложен случай. И няколко думи за борбата срещу финансиране на тероризма и прането на пари, тъй като мисля, че сте го обсъдили вече този въпрос малко по-рано. Комисията предлага да се засили надзора над европейските финансови институции, за да се бориме по-добре с прането на пари и общите заплахи за финансиране на тероризъм конкретно. Ще се засили ролята на европейските банкови органи, за да може да има и ефективно сътрудничество и е, съчетаемост на надзора. Една по-широка стратегия е да се засили европейската рамка за пруденциален надзор. Това ще даде възможност да се засили и е, целостта на финансовата система, да се направи тя по-стабилна и да бъде защитена от посегателство на финансови престъпления. Същевременно трябва да можем да концентрираме усилията си върху конкретното предизвикателство финансиране на тероризма – а, сега започна да се говори за така наречения ефтин тероризъм, но би било грешка да пренебрегнем ползите от финансовото разузнаване в борбата с финансирането на тероризма правоприлагащите органи трябва да имат навременна информация за противостоене на сериозна престъпност, включително тероризъм, информации за банкови сметки и финансови анализи. В директивата се предвижда да има и по-добро сътрудничество между националните правоприлагащи органи и националните звена за финансово разузнаване, а също и сътрудничество между страните членки – като е, ще се изгради е, мрежа за звената за финансово разузнаване. В е, момента очакваме бързо да приключат преговорите по това законодателство, защото то е важно. Необходимо е също така и да мислим какво ще правим от тук нататък. Това според мен означава да обмисляме да се създаде една система за разбиване на финансирането на терористи на европейско ниво. Да има е, достатъчно възможности за взаимовръзка такава, каквато съществува примерно Европол с американските си партньори. Но ми се струва, меко казано, странно, че понякога най-добрият начин да получим такава ключова финансово разузнаване за европейски граждани е да се обърнем към властите на Съединените щати. Смятам, че трябва да имаме по-добър капацитет ние лично да се справяме с такива проблеми, като се възползваме от опита на Европол. По отношение на сигурността, също трябва да помислим и за измеренията изведнъж нашите граници, защото нашето съседство се от нас, от, отговаря и за нашата вътрешна. Има отношение и към вътрешната сигурност. Затова подкрепяме страни от нашето съседство да изграждат капацитет за борба с тероризма и организираната престъпност. Съответните агенции са по Евроюст и други, освен това и Европол, участват активно в тази дейност. Сега се възползвам от възможността да благодаря на Европол за отличната дейност, която осъществяват в съчетание с националните правоприлагащи органи в Западните Балкани и другаде в нашето непосредствено съседство, за да можем да се борим съвместно с престъпления като трафик на оръжие и други. Силно е сътрудничеството ни с партньори като Штатите и Канада. Подсилваме сътрудничеството с международните организации по ред въпроси като тероризъм и други. И в края на миналата година направихме предложение за засилване на сътрудничество по международни споразумения за възможност за обмен на лични данни между нас и трети страни. Така че да осъществим едно стабилно и добро сътрудничество – Необходимо е да договорим подобно споразумение, защото е, тази необходимост е чисто оперативна. Е, необходимо е тясно сътрудничество за обмен на данни, за да можем да се борим и с е, явлението чуждестранни бойци, особено лицата, които имат двойно гражданство в Европейския съюз и трети страни. Също така ще търсим сътрудничество при е, преследване на терористи, е, за предотвратяване на придвижване на такива и финансирането им. Така че тези международни споразумения имат за цел да предоставят е, закрила на и изпълнение на международните права и да подсилят оперативното сътрудничество. Комисията твърдо стои зад тях – ще уведомяваме Европейския парламент за това как се развиват преговорите. Комисията Либе от Европейския парламент участва и наблюдава и ще получава информация. Нека да благодаря и на Европол за отличната, отличната работа, която те извършват ежедневно в подкрепа на вече формулираните приоритети, в подкрепа на страните членки и на техните правоприлагащи органи, защото само заедно можем да се справим с предизвикателствата на сериозната организирана престъпност и киберпрестъпността. Определено заедно ще, бъдем, ще имаме по-голям успех. Благодаря. Благодаря, комисар Кинг, за толкова съществената презентация, нека да дам сега думата на моя съпредседател, господин Диас Демера. Благодаря. Действително, много ви благодарим, господин комисар. Както винаги, вашите коментари са много сериозни и имат сериозно отношение към сигурността на нашите граждани. Ако мога да обобщя по някакъв начин казаното тук, много се радвам, че подчертахте колко е важно да има парламентарен контрол върху Европол. Нашата съвместна група го осъществява точно по силата на член 51 и други от договорите. Ангажиментите на националните парламенти са също важни в осъществяването на политически контрол над Европол, защото така се осъществява и легитимността на тази организация. Европол има нужда от инструменти, които да дадат възможност да се консолидира, включително да консолидира дейността си по сигурността. Това означава обаче и съответен бюджет, защото ние очакваме много от Европол. Борбата с терористично съдържание онлайн. Наясно сме, че е, това съдържание прескача много бързо от една платформа на друга. Затова ни трябват инструменти и персонал, и обучение, и бюджет за да можем да противостоим. В е, изявлението си председателя на Европейската комисия Юнкер призова подобно съдържание да може да бъде отстранявано от мрежата в рамките на един час. Това е напълно постижимо, но иска съответните ресурси. Друга идея, свързана с е, сигурността при изборни е, процеси, това е също от ключово значение и агенцията може да подкрепи тази дейност, но тази дейност е свързана също с ресурси, с средства. възможността да се сертифицират мерките за сигурност дават, е, така създават доверие у хората. Ние трябва да имаме съответните процедури за демократични проверки и контрол – Международното измерение на интернет е, престъпленията е предизвикателство, което вие идентифицирахте. Ние много често обсъждаме проблеми, свързани с финансиране на терористична дейност и пране на пари. И определено сме загрижени, много загрижени от това, че а, в момента се осъществява и така наречения тероризъм от най-ефтино ниво, без необходима от инфраструктура или кой знае какви средства, за да бъде напред извършен. За това трябва да се развива и разузнавателна дейност, включително и финансово разузнаване. А що се отнася до темата международни споразумения, действително те са от ключово значение в борбата с организираната престъпност като цяло. Всички тези споразумения следва да а, влизат в а, обсега на а, хартата за права на човек. Нека да благодаря най-искрено на господин комисара за неговото изказване. Имам още е, няколко коментара. Сега мога да. Е, сега минаваме към е, момента, в който е, залата може да изкаже своите заключителни мнения. Ние ще изготвим и заключения на базата на нашето заседание и ще ви ги предоставим преди следващата ни среща в Букурещ. В тях ще очертаем четири основни момента. Първо, работната програма на Европол. Тази работна програма трябва да бъде подплатена с съответното финансиране от многогодишната финансова рамка. Второ, което ще очертаем в заключенията, е една тема, която обсъждахме днес сутринта. Приноса на Европол в борбата с финансовите престъпления, прането за, на пари изземането на капитали и така нататък. Искам също така да ви съобщя, че следващата ни среща ще се проведе на 24 и 25 януари 2019 в Букурещ. Господин Цветанов ще представлява националните парламенти на управителния съвет на Европол. Създадена е работна група, за да може да се чуят и препоръките на датската делегация преди групата за контрол. Ще имаме двустранна среща. Имахме двустранна среща с тях, много плодотворна и ефективна. Това ни дава и надежда за бъдеще, защото Дания има своята важна роля в осигуряване на сигурността на европейските граждани. Така че, господин съпредседател, с ваше разрешение, аз приключвам и ви давам думата. Уважаеми господин комисар, уважаеми господин Диас Демера, уважаеми колеги, Приближаваме се към края на днешната проява. Мисля, че бяха много ползотворни дискусиите ни. Искам да благодаря на всички изказали се вчера и днес и най-вече на господин комисаря. Господин Диас Демера вече упомена, че следващото заседание ще се състои през февруари идната година в Букурещ. Надявам се, че и на него ще проведем също толкова интересни дискусии и ще продължим да работим и по искането на датската делегация. Ще узнаем и от господин Цветанов за новостите последните новини в управителния съвет на Европол. Благодаря на всички от тези, които допринесоха за успеха на днешната проява. Благодаря най-вече на Комисията по граждански свободи и правосъдие, на дирекцията за връзки с националните парламенти и разбира се и на устните преводачи. Благодаря също така и на сътрудниците на съответните структури от националните парламенти. Благодаря ви за добрата работа по днешната проява. Пожелавам ви ползотворен по-нататъчен през престой в Брюксел или лек път до дома. Закривам конференцията. Може ли да кажа нещо за Букурещ, казва госпожа Маковей. Like make... Извинете, искам да направя едно съобщение във връзка с заседанието в Букурещ. Само една секунда. Yeah. Okay. Uh, this... Искам само да знаете, че тази сутрин румънският парламент в Букурещ при транспонирането на директива 4 за борба срещу изпирането на пари заличи от обхвата на текста лицата, изпълняващи политически функции. Political exposed persons, PEPS на английски. Мисля, че трябва да вземете предвид това на следващото заседание в Букурещ. Трябва да имате предвид какво значение имат борбата срещу изпирането на пари и финансовите престъпления в Румъния. Ако някой от делегатите не иска да каже нещо по въпроса, закривам заседанието.